За това очаквам едно по-добро развитие след изминалите тежки две години. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Е, дебата за Мадагастар приключи. Ще гласуваме след половин час. Сега минаваме към следващата тема от дневния ред. Е, Гуантанамо и смъртните присъди. Давам думата отново на господин Тан. Господин председател, ние е, разбираме под позицията на Европейския съюз, че милиони ев... Е, европейски граждани са обаче за смъртната присъда. Тази, тази, тази, тази тази, тази резолюция е всъщност един протест срещу налагането на смъртна присъда на най-големите терористи е, в е, света. Борбата срещу глобалния ислам, исламистски тероризъм има неочаквани и много тежки последици и трябва да се вземат нови а, е, мерки. Положението в Гуантанамо всъщност е една последица от това трагично положение в а, е, е, света. Под подобни а, процеси трябва обаче да бъдат водени в в добри условия да бъдат прозрачни и да бъдат водени от граждански съдилища. Благодаря ви. Ана Гомеш. Европа е против смъртното наказание. То трябва да бъде примахнато. Това го казват и върховният представител на външни отношения, и настоящото председателство, и полското председателство. Това е нашето становище за задържаните в Гуантанамо. Трябва да имаме такъв стандарт. Не само, че ще бъде недостойно за европейските защитници на човешки права да бъдат, да, да оставят това да се случва, ще бъде зле и за борбата ни с а, тероризма. Нека да не забравяме какво направи президентът Буш. Той и обяви тези смъртни наказания в името на международната сигурност. Но Обама трябва да промени нещата. Но Конгресът трябва да го му помогне и да му помогне да се промени това решение, тъй като за сега няма никакви гаранции за честен, справедлив процес. И трябва тези задържани, просто да бъдат, да продължат да се изживяват присъдите. Или, ако разбира се, има обвинения. Ако няма обвинения срещу тях, нека да бъдат пуснати. Има много хора в този затвор, където, а, които всъщност нямат присъди, нямат и обвинения, те стоят с години. И Настоящо полско председателство има много тежка отговорност. То трябва да донесе справедливост на хора, които са затворени там и са подложени на изтезания без въобще да има обвинения повдигнати срещу тях. Нещата трябва да се пренапишат тук и в Съединените щати. Благодаря. Благодаря. А сега господин Качмарек е, иска да зададе въпрос по синя карта. Госпожа Гомеш, е, готова ли сте? Господин Качмарек. Благодаря. Аз имам следния въпрос. Откъде се взема тази информация за затворниците в Полша? Как е доказана тази информация? Откъде я взимате? Госпожа Гомеш. Господин председател, този парламент проведе разследване относно програмата за предаване на затворници. И е, Полша също участва с а, информация за предадени затворници. Другата държава беше Румъния. Имаше също така едно, а, едно съмнение относно Литва и съответно там започна разследване. Именно за това искаме полското председателство да проведе силно ясно разследване относно тези сериозни обвинения. Сега има още две допълнителни сини карти. Ви искате да отговорите, госпожа Бергия. Благодаря, господин председател. Обединената левица няма да гласува тази резолюция за Гуанта, но ние не осъждаме съдържанието, но смятаме, че тя е много плаха. не беше правилен и, на, и начина по който работихме. С, с, с, толкова, с толкова плахи думи се опитваме да е, да осъдиме страната, която се обявява за най-голямата демокрация в света. Гвантано всъщност е един пример на потъпване на човешките права в името на борбата срещу тероризма. В Гуантанамо не се спазват нормите на американското правосъдие и там много от затвор, затворниците са били изтезавани, включително и някои на европейския континент, в Полша, в Румъния и в Литва. Ние можем да даваме уроци по човешки права на света, но не сме в състояние да ги зачитаме на нашата територия. Така че аз съжалявам за плахия тон на тази резолюция, защото не по този начин ще, на, наложиме човешките права в света. Трябва е, да, да осъдиме смъртните присъди, но трябваше да го направим с много по-остър тон и включи, включително да осъдиме прибягването до военни съдилища от президента Обама. Господин Бреда, приемате ли синя карта? Да. Благодаря, господин председател. Искам да попитам нещо. Е, госпожа Вержия, исках да я попитам и госпожа Гомеш за същото. Ето, смятате ли, че като осъждате Румъния, както госпожа Гомеш го направи с Полша, мислите ли, че по този начин ще помогнете на осъдения на смъртта? тези, тези обвинения ще, ще, ще помогнат ли да премахнем смъртната присъда? Защото в крайна сметка тази е, резолюция като че ли не е за смъртната присъда, а да се е, обвиняваме ни други. Ние просто като че ли нямаме едно и съща визия за нашите заседания тук. Не, ня, някой... За някои, за някои страни се говорят само общи, не страна, а, за общи неща, а за, а за други страни се говорят само подробности. Под, подготовката на това заседание беше една карикатура и за това аз напуснах това заседание. Господин Бреда, сега пък имате думата за, да, за вашето изказване. Благодаря. А, е, господин Танок я също има синя карта. Та, та, вашата злоба и омраза е насочена към, обеден, към Съединените щати или към смъртното наказание. Не, на какво тогава да кажем за Куба или за Китай, където това е ежедневие? Госпожа Вергия, Господин Танок, можете да видите декларацията ми за Куба. Аз казах, че осъждам нарушаването на човешките права навсякъде в света. И в Куба, и навсякъде другаде. И вие няма как да ми давате уроци по въпроса. Аз не съм с християните или против мусулманите. Аз защитавам всички същества да могат да живеят свободни и равни. Now, Господин Бреда сега. Благодаря, господин председател. Това, което исках да кажа е, че трябва да се концентрирам върху конкретния случай на господин Ахмашери. Тук говорим за смъртно наказание, което е решено от военна комисия в ситуация на господин Алнашири. И напомним нещо, което и господин Тано каза. Въпросният човек е обвинен в много сериозни престъпления, а именно а, участване в подготовката на тета срещу един самолет американски, също така срещу един танкер. И съответно ние би трябвало да искаме да не налагаме, да не се налага това смъртно наказание, но от друга страна мога да кажа, че нашите трансатлантически отношения са приоритет, така че трябва да избираме. Имаме а, все пак да спазване на човешките права и общи ценности. Всички тук сме за отхвърлянето на терористичните действия. Ние сме солидарни с жертвите на подобни терористични атаки и съжалявам, че в една и съща дискусия смесваме както демокрации като Съединените щати и диктатурите, които госпожа Мержингият като че ли защитава. сега госпожа Гомеш иска синя карта. А, господин Преда, какво ще кажете на факта, че тази сутрин а, в този парламент много колеги и аз слушахме Томас Хаманберг, а именно комисаря по човешките права на съвета на Европа. Имаше директен въпрос към него и там той каза, че наистина се потвърждават а, съмненията за стайни центрове за задържане на затворници в Польша, в Румъния и в Литва. Нима ще ми кажете, че нямате никаква омраза в сърцето си? Как? Дали не трябва да се ограничим в нашата дискусия и да решим как точно да процедираме и срещу кого насочим тази омраза? Най-вече срещу тия, които нарушават човешките права. Господин Преда. Благодаря, госпожо Гомес. Тук ми давате възможността да кажа, че съжалявам, че във всички тези дискусии вие никога не вярвате на румънските власти. Нека да ви напомня, че Румъния е член на Европейския съюз. Следователно можем да можете да гласувате поне малко доверие на вашите румънски партньори. Румънските власти винаги са предоставили всичката информация, която им е искана в международен план. Ние сме отворили за вашите разследвания всичките си летища, Констанца, Букурещ и така нататък. Сателитният център също на Торехон. Винаги е имало сътрудничество и няма никакво потвърждение на вашите твърдения. Не виждам защо в тази игра на реплики. Вие никога не вярвате на това, което ние ви казваме. А, ние от една държава партньора, Румъния, част от Европейския съюз, вярвайте ни. Благодаря. Има още една синя карта към госпожа, господин Преда, госпожа Вергия. Ако приемете ми. Госпожа Вергият, какъв е вашия въпрос? Господин Преда прекалено много се отдалечава от това, за което говориме, за да защити своята страна Румъния. Не виждам защо той ме обижда. Съжалявам, господин Бредан. Аз никога не съм защитавала тук, нито през целия си живот диктатурите. Винаги съм се произнасяла срещу потъпкването на човешките права тук, навсякъде, във всяка една страна. Много ви моля, оттеглете тези думи и ми се извинете. Благодаря. Какъв е вашия отговор, господин Бреда? Да. Става въпрос поне доколкото разбрах, за въпрос. Поне така се обявява, но аз този въпрос не чух, само обвинение. И не може да се поставят на едно и също ниво демокрациите на Европейския съюз или на Съединените щати, друга страна, държави, където имаме авторитарни, тоталитарни режими. Не могат да се съпоставят подобни понятия. Ако госпожа Вержия, Вергия се чувства обидена от моите думи, съжалявам. Благодаря. А сега имам следващия оратор, госпожа Вевер. You, Благодаря, господин председател. Резолюцията, която най-вероятно ще гласуваме след този ожесточен дебат, мисля, че всъщност представлява добър пример за това какво ние считаме за наши принципи и ценности. Защото този парламент много пъти е казвал, че е против смъртното наказание. Колкото пъти е ставал въпрос за това. Но трябва да видим какво означава целият този процес. Ние тук защитаваме едно фундаментално човешко право, за което става въпрос и в случая на Маншири. Защото този човек е трябвало да отговаря пред военна комисия, а ние критикувахме вече подобна организация, която не зачита нито един от международните стандарти за честен, справедлив процес. Саудитският гражданин беше осъден на смъртна присъда от тази военна комисия. При все това, през 2009 година специалният докладчик на ОНЕ по човешките права е изрично каза на Съединените щати и ги помоли да не стигат до смъртни наказания. Така че нашата група в Европейския парламент е готова да се бори до край с тероризма, но зачитайки човешките права. Благодаря, госпожо Вебер. А сега госпожа Лохбиги. Господин комисар Етингер, уважаеми колеги, настоящото правителство на САЩ в момента съвсем ясно, по-скоро преди съвсем ясно посочи, че иска да затвори лагера Гуантанамо. Обаче не бяха приложени необходимите мерки и трябваше също така да бъдат е, закрити там военните комисии. И още по-драматично е положението предвид е, факта, че е, се предвижда смъртно наказание и има заплаха от екзекуция. И за това държавите членки трябва да направят всичко, за да не се стигне до екзекуцията на господин Алнашири. Още веднъж поставяме искане САЩ да наложат мораториум върху смъртното наказание и да се присъединят към положителното развитие в света. Днес имаме 96 държави в света, които необратимо са премахнали смъртното наказание, а броят на държавите, които все още го прилагат, е, намаля до 58. Господин Елна Шири е държан в таен затвор в Полша, който е, е организирано ЦРУ и е бил подложен на тежки изтезания. Ние, европейците, също носим своята отговорност за това тежко нарушение на човешките права. И няма смисъл да потъпваме в съзнанието си този факт, защото не би трябвало по повърхностен начин да се отнасяме към тези неща. Ние трябва да погледнем фактите в очите и тук мога да посоча източниците, които посочи госпожа Гомеш. На последното заседание на Комисията по правата на човека бяха представени много добри документи за приложени изтезания, така че вече е доказано, че наистина е имало такива тайни затвори в Полша, които са били създадени от ЦРУ. Благодаря. Сега ще чуем говорителите на политическите групи. Първо господин Пасълт от името на НП. САЩ не са най-голямата демокрация на света, а третата по големина. Но не би трябвало да бъдете особено впечатлени, защото след Индия Европейският е, съюз е, се включва в тази полемика. Темата е много сериозна и съвсем основателно беше посочено, че партньорството ни с САЩ се основава на правата на човека. Ние се борим за налагане на международното право, а Гуантана му го нарушава. Защо? Защото това е зона, в която не действа международното право. Ние се борим за върховенство на закона и срещу военните съдилища. Те са не несъвместими с правовата държава. Ние се борим а, е, срещу налагането на смъртно наказание и за човешки права. Тези човешки права се нарушават обаче в Гуантанамо и за това трябва съвсем ясно да кажем на нашия толкова важен съюзник САЩ, че не приемаме това и то още от самото начало трябва да изразим позицията си като парламент и не на последно място позицията на Европейска Кубинската народна партия. Гуантанамо трябва да се затвори. Дори и терористите имат права, като разбира се е, в интерес на жертвите трябва да им бъдат наложени справедливи наказания. Но това трябва да става в честен процес. Благодаря. Благодаря господин Пасълт. Господин Танок вдига синя карта. Приемате ли? For Bernard Posselt. Uh, Господин председател, да, наистина, може би Индия е най-голямата демокрация, но а, не разбирам от кога Европейския съюз се квалифицира като страна, като държава. Много интересна квалификация в тази класификация на най-големите демокрации. Господин Посел. Има една сентенция на Чърчил, който казва, че трябва да изградим нещо като Съединени Европейски щати. Господин Пелецки от името на социалистите и демократите. Господин председател, продълж, продълж, смъртната присъда, която продължава да се прилага в Съединените Съединените щати не, не, не са в. не зачитат достатъчно човешките права. Аз приветствам решението на президента Обама да, пред, да предприеме действия за да реформира съдебната система, но, честно казано, невъзможно е да обясниме на европейците, на европейските граждани или на гражданите в света за защо смъртното наказание е премахнато в Русия, в Украина, навсякъде в Европа, освен в Беларус, а съществува все още в Съединените щати. Това просто не прави чест на Америка. Да, благодаря господин Палецки. Сега госпожа Шатке. Благодаря господин председател. Комис, господин комисар, тероризма разбира се трябва да бъде преборен но в борбата с тероризма можем да поставиме под съмнение и да потъпкваме точно тези права, които се потъпват от тероризма. Не, ако ние допуснеме да не се зачитат човешките права, ние всъщност допускаме да се зачита тероризма. Декла, дек, декла, Декларацията на, президента Обама за, за, за закриването на Гуантанамо бе посреднато с надежда, надежда но е, за, за сега все още нещата не са ясни. А, да, ние трябва да се придържаме към, най- към най-високите стандарти и да затворим да, да отвориме страниците на тежката история, които не са били отворени и да можем да говорим е, спокойно и откровенно за нещата. Е, Съединени, вместо да ние обик, обикновенно имаме еднакви ценности с Съединените щати, но тук е, имаме разминаване, що се отнася до смъртната престъда. Нека да бъдеме Нека, нека, нека да бъдем пример за е, лидершипство в зачитане на човешките права, независимо дали става дума за нашите приятели или за нашите врагове. Госпожа Халтала има дума. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги, които ни напомниха, че мисленето, самата мисъл за човешки права трябва да се базира на идеята за недискриминация. Това въжи без значение дали процеса става в Европейския съюз или извън Европейския съюз. И смятам, че настъпи момента Европейския парламент да погледне отново на евентуалното участие на някои държави членки от Европейския съюз в подобни е, прехвърляния на затворници. Със сигурност Европейския парламент и новият доклад, който имаме тук, е, може да хвърли нова светлина върху фактите. Разбира се, със сигурност има и неоправдани обвинения. Така както беше споменато и тази сутрин, е, комисарят на по човешките права на съвета на Европа ни обясни, че тази история не е приключила, че тя продължава и че ние, може би, бихме, трябва, би трябвало да помогнем със сътрудничество на съвета на Европа в тази насока. Благодаря, това беше госпожа Алтала. А сега господин Мърфи от Обединената левица. Благодаря, господин председател лицемерието на някои власти и двойното говорене за различни човешки права се прилага напълно в Гуантанамо. Wikileaks ни даде много ясна картина за злопотребата с човешки права, която става там, за изтезанията, за извличането на фалшиви показания чрез изтезания. Така че ние трябва да спрем всичко това. Барак Обама спазва не само, че не спази идеята си за затваряне, обещанието си за затваряне на този затвор, но също така не спря и военните комисии, които да осъждат хората там. Също така трябва да спрем всички тези а, военни лагери в Европа, екстрадицията от Европа, да се затвори а, употреба на летището Шанан в Ирландия за подобни полети. Благодаря. А сега синя карта от господин Преда. Приемате ли? Да. Господин Преда, заповядайте. Бих е, искал да помоля господин Мърфи да ми отговори. Може ли да каже набързо по какъв начин се изтезават политическите затворници в Куба? Сигурно може да го каже. Господин Мърфи. Както и господа Вържия, аз не, не подкрепям и не поддържам изтезанието и потъпването на човешките права, където и да било. Говорим за, Гуанан, за Гуантанамо, говорим за човешки права, говорим за незаконни затвори и за най-голямата империалистична власт в света, която потъпва човешките права и налага смъртни присъди. Сега Ерл Дартмут but let's put it in perspective. Нека разгледаме нещата в е, перспектива. Затворниците в е, Гуантанамо са били 775 от началото на откриването на затвора. 775, е, значи колкото сме ние тук, са били затворниците в Гуантанама. Е, Европейския парламент е, винаги е загрижен за индивидуалните съдби и за човешките права, но понякога трябва, трябва да признаеме, че някои от затворниците са е, про- проблемни. Е, нека не, не, не забравяме, че един от британските затворници обе, обясни, че е бил в Афганистан за да учи компютърни науки, а всъщност той е участвал в терористични групировки. Е, аз смятам, че каузата на индивидуалните свободи в света ще бъдат много е, много по-добре защитени, ако ние помислиме малко по-добре и обсъдиме малко повече Европейската заповед за арестувано. По този начин 500 милиона души биха могли да, да бъдат защитени. А в момента говориме само за няколко затворника в Гуантанамо. Благодаря ви, господин Силвестрис. Господин председател, преди пет години прочетох че петима от атентаторите на кулите в Нью Йорк за втори път са били обвинени. Правителството на Обама съвсем официално даде възможност за започване на дело срещу тези хора. И това чрез военната комисия в затвора в Гуантанамо. Естествено, трябва да осъдим всичко това, но от друга страна ние осъждаме не само терористичните удари, но и фундаментализма. Осъждаме обаче и факта за смъртното наказание. Аз искам да кажа, че сме били винаги срещу е, нарушението на човешките права, независимо къде и кога то се извършва. Е, ние осъдихме също и нарушаването на правата на лауреата на наградата Сахаров. И колегата от ГУЕ каза, че наградата Сахаров и без това е инструмент за политическа манипулация. Благодаря, господин Енин. Благодаря, господин председател. Тук се задам един въпрос, а именно как се инструментализират човешките права? Кога и как трябва да наказваме а, злоупотребата с човешки права? Нека да не забравяме, че Европейския съюз също едва ли не участва, защото някои от нашите държави членки са участвали в секретните операции и полети на ЦРУ. Не бива да се спираме обаче до тук. Трябва да работим повече, за да се затвори Гуантанамо. Но други държави също които притежават ужасяващи диктатури. Ние трябва да наложим санкциите и без значение дали става въпрос за случая с Съединените щати или друга, да ние трябва да искаме универсалност на човешките права. Ние искаме също така нашето поведение да се води от идеята да се обслужват народите, дали ще се съди Съединените щати или другите държави, или Европейския съюз, трябва да имаме равенство, когато те са виновни. Трябва да се спазват международните права, международните изисквания за човешки права и да не се нарушават тези човешки права под мотив борба с тероризъм. Трябва да се затвори Гуантанамо и трябва да се върне на Куба цялата територия. Мерси. Okay. Благодаря. А сега процедурата по привличане на вниманието. Господин Кукан. Благодаря. Правото на живот е много специално право за човешките същества. Смъртното наказание няма място в демократическото общество. Европа обаче за сега е единственото място в света, където а, се спазва правото на живот. С изключение, тъжното изключение е Беларус. Аз съм за премахването на смъртното наказание навсякъде по света. Няма съмнение, че трансатлантическите ни отношения са много полезни за нас, а също така и взаимното ни сътрудничество в борбата с тероризма. При все това и искам да се възползвам от дадената ми дума, за да подкрепя идеята, че не трябва да се прилага смъртно наказание в случая на Абдал Ал Асири. А също така се присъединявам и към колегите, които призоваха страните, които прилагат смъртното наказание, да последват европейският модел – и да изключат смъртно наказание и а, премахват на смъртното наказание да се превърне в универсална ценност. Благодаря. Благодаря, господин Кукан. Госпожа Крето. Uh, to the uh, controversies i just want to say that i agree with my colleagues. искам само да кажа че съм съгласна с колегите които казаха че ако, обвиня, ако обвиняваме някоя страна, ако правяме такива тежки обвинения, трябва да разполагаме с много подробна информация. Е, що, що се отнася до, до, до въпрос, който разглеждаме в момента, Съединените щати трябва да премахнат смъртното наказ, наказание и се надявам, че европейските е, власти ще се вслушат в е, призива на Европейския съвет за премахване на смъртното наказание. Сега искам да отговоря на колегите. Е, това, че обвиняваме Съединените щати в това, че не са премахнали смъртното наказание, не значи, че ние не искаме да имаме много силно партньорство с тази страна защото в крайна сметка не само НП е, за НП при отношенията с Съединените щати са приоритет. За социалистите те са също приоритет. Благодаря ви. Сега. А, имате, им, имате, имахте време да вземете думата и можете да вземете думата, господин Роме роведа. Е, бих искал да кажа, че случая, който разглеждаме, не е само знаков за смъртната присъда, която се прилага в Гуантанамо. Става дума за един от осъданите на смърт. Смятам, че окончателната резолюция трябва да призовава за е, да има пълна и подробна информация за участие на е, европейски страни в незаконно задържане на затворници, както това беше поискано от комисията Либе. Трябва да има повече е, отчетност, повече ясност, повече прозрачност. Само по този начин ще можем да защитим човешките права, господин. Ферейра, имате думата. Благодаря, господин председател. Отново Имаме пред очите си тъжен пример в политиката, при който се прилагат двойни стандарти. При този дебат става дума за нарушаване на човешките права от страна на американските власти. Имам предвид произволни арести, изтезания, смъртни наказания и при някои от тези нарушения на човешките права САЩ разчитаха на съучастничеството на някои държави членки на Европейския съюз, които предоставиха територията си на ЦРУ. Съжалявам, че в проекта за резолюция не се среща нито една дума, с която да се отправя критика към тези държави. В този случай исканията трябва да се превърнат в желания. И във първата точка на резолюцията се посочва, че имаме тясни трансатлантически отношения, които се основават на общи ценности и така нататък. Обаче къде е, се чувства респекта, уважението пред правата на човека? Естествено е необходимо да се затвори Гуантанамо, но е още по-важно Куба отново да получи суверенитета за тази част от своята територия, която е заета незаконно от САЩ. Благодаря. Госпожа Корола. Благодаря, господин председател. Със сигурност всички сме съгласни в едно. Европейският съюз трябва да се бори срещу международния тероризъм. Но тази война не трябва да става в ущърп на човешките права. Европейския съюз отдавна се противопостави на смъртното наказание. Това въжи и за господин Алшари. Не бива да забравяме, че ние се борим срещу смъртното наказание. Но и това трябва да се спазва и в борбата ни с тероризма. Ние се борим срещу причините за тероризма. Смъртното наказание противоречи на основните човешки права, на нашите ценности и ние сме за затварянето на Гуантанамо, да се сложи край също така на тези военни комисии. Надявам се Съединените щати да направят всичко възможно в тази насока. Благодаря. Двама оратори още. Благодаря, господин председател. Много колеги казаха, че е доказано, че е имал тайни е, затвори на ЦРУ в Румъния и в Полша. И че е доказано, че там се е прилагало насилие и стезания. Как обаче се е доказало това? Можете ли да покажете тези а, доказателства пред а, полското правосъдие? Защото ние в момента правим разследване, и нямаме такива доказателства. И ако вие имате такива, моля, дайте ни ги, защото това ще бъде много полезно за нашето разследване. Знаем, че в предишният Европейски парламент имаше специална комисия. Един от членовете на тази комисия говори пред полските медии и там каза, че имало доказателства, намерени и предоставени на Европейския парламент за такива тайни затвори, имало документи и тогава ние го помолихме да покаже тези доказателства. И той каза, че въобще не бил чувал, че такива доказателства съществуват. Благодаря. А сега госпожа Есая. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Този дебат под формата на политически сблъсък няма да ни помогне за общата резолюция. Тук всички сме съгласни, както и в Европейския съюз, а именно искаме да защитим правото на всеки човек на, справедливо, на справедлива присъда и да, правото да няма смъртно наказание. Така че, каквито и да са обвиненията и престъпленията на дадено лице, да няма смъртно наказание. И обвиненията срещу Ала Шири са тежки. Обвиняват го в терористични действия, които са взели живота на много хора, но все пак, нека да кажем ясно, че ние по никакъв начин не приемаме тероризма но ние все пак искаме всеки човек, всяко човешко същество да има право на една честна, справедлива присъда. Комисаря има думата. Господин комисар Йотингер има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати, Европейският съюз работи в тясно сътрудничество с САЩ при борбата с тероризма. Въпреки това, и тъкмо заради това ние придаваме изключително голямо значение на правата на човека, също и при борбата с тероризма. През юни миналата година САЩ и Европейският съюз подписаха обща декларация за борба срещу тероризма, в която е записано, че борбата срещу тероризма трябва да е съобразена с основните ценности и принципите на правовата държава. Всички съдебни дела срещу заподозрени за тероризъм трябва да се водят съгласно законовите изисквания, като се спазват процесуалните права и се гарантира честен, по възможно публичен и ефективен процес. От няколко години Европейският съюз иска затварянето на лагера в е, Гуантанамо. Ние смятаме продължителното задържане без е, да се води съдебно производство за нарушение на правата на човека. Европейският съюз приветства факта, че преди две години беше решено, обявено да бъде затворен лагера след една година. Ние оговорихме с САЩ обща рамка, която служи като основание за освобождаването на пленниците в този лагер и експулсирането им в някои страни на Европейския съюз. Ние сме готови да продължим да сътрудничим с САЩ за затваряне на този лагер. Въпреки, че през март тази година беше издаден декрет на президента, с който той официално разреши по-дългото задържане на някои е, пленници в Гуантанамо, правителството на САЩ продължава в Конгреса да обсъжда възможно най-бързото затваряне на лагера Гуантанамо. Европейският съюз, нашите държави членки отхвърлят смъртното наказание при всички обстоятелства и то решително. Ние подкрепяме това становище в нашите отношения с всички страни в света. Съгласно нашите е, насоки и е, въобще европейското законодателство, ние отхвърляме смъртното наказание е, и искаме помилване в отделни случаи. Затова сме много загрижени за всеки от пленниците в Гуантанамо, който е заплашен със смъртно наказание. Ние знаем, че САЩ до сега не са решили дали Мохамед Ал-Нашири и някои други лица, които преди 10 години са били обвинени в тероризъм, ще бъдат екзекутирани. Мога да ви уверя, че Европейският съюз наблюдава много внимателно случая и следи също провеждането на честно производство. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно, господин комисар. С това прекратяваме дебата за Гуантанамо. Гласуването ще бъде след следващата точка от дневния ред, а тя е Украина, а именно случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето